witam państwa. serdecznie przechodzimy do głosowania. И така, колеги, преминаваме към гласуването. Заемете, ако обичате, местата си. Много от нас бързат, за да си хванат влаковете, самолетите. Сега Първия, първото гласуване положението на албиносите в Малави и другите африкански страни. И така, кой е за? Против? Въздържали се?